przewodniczący! Good evening, Madam Commissioner. Добър вечер. Госпожо комисар, ще започнем нашата вечерна сесия. Добре дошли. Не знам кой Поздравя по-напред. Е, виждам представителите на съвета, на комисията. Така или иначе поздравявам всички вас. Благодаря. Получих е, е някои желания за промени в е, списъците за номинации и със сигурност ще направим това е, тази вечер. Ако няма никакви, никакви възражения, одобряваме ги. Дневният